А мен няма да ме снимат. Martin bei 360. комисията трябва да си плати, ако иска да я снимат. Jetzt seid ihr dran hier.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 Току-що ме помолиха да ви кажа да не пипате камерата. Но не мисля, че някой е пипал камерата. Господин Свобода, процедурна бележка. Благодаря. Няма да ви отнема много от времето. На 23 октомври 1956 година отбелязахме едно значимо събитие в Европа, а именно Унгарската революция. Нерядко обаче с това историческо събитие се злоупотреба